заразени, как могат да направят всичко възможно да се защитат, да защитат себе си. Става въпрос за лекари, сестри и прочи. Трябва да направим повече, за да защитим обществото. Благодаря, господин Клаес. С това приключваме обясненията на Вота. Благодаря на всички, които се изказаха. И особено на тези, които успяха да се впишат в времето, което им бе отделено за изказване. Има два коментара по позициите на първо четене от съвета. Има обяснение за причините за тяхното приемане. Заглавията ще бъдат обявени в протокола и в рамките на три месеца от днешна дата – парламентът ще има възможност или по-скоро от утре, ако трябва да сме точни, от утре, 2 декември 2011 година, парламентът ще има възможност да направи коментари. Протоколите от днешното заседание ще бъдат прияти на следващото заседание в Страсбург и ако няма възражение, мерките предприяти днес ще бъд... мерките приети днес ще бъдат съобщени на всички до които се отнасят. Закривам заседанието. Благодаря.